La Presidente. Colleghi, la seduta è ripresa. Il... Колеги, подновяваме заседанието. протокола за вчерашното заседание е раздаден, ако няма възражения.